Uh, good morning, uh, colleagues. I think... Um, Колеги, да започнем работа в тази огромна кантяща зала. Трябваше да направим промени е, в дневния ред. Надявам се, че ще е, дойде някой от НП, е, е, ще възстановим първоначалния дневен ред, но сега госпожа Перес, която ще докладва по важният доклад по, собствено, по собствена инициатива, възложен от координаторите, по един много важен въпрос. И вие ще ни изложите мислите си за стратегия за укрепване правата на потребителите в уязвимо положение. След това ще дам думата на доклад в сянка. Господин Шмидт не е тук, господин Живан е тук, госпожа Парванова ще говори от името на господин Шмидт, Хантафилидис ще говори, аз също ще говоря от името на докладчик сянка за моята група. Разбира се, който друг иска думата, ще му бъде дадена. След това е, Госпожа Тумблъм от комисията е тук, която много внимателно следи този въпрос. И господин Миколас е тук, който е добре познат на нашата комисия, ще им дам думата. И с е, голямо удоволствие отбелязвам, че имаме представител на полското председателство. Е, имаме представители на полското председателство, което е отлично. И особено искам да кажа добре дошъл на господин Андрея Сартели, с който работим заедно по една друга инициатива, СТОА, за работата с учените, особено когато става дума за съвместни научно-изследователски проекти и съвместната научно-изследователска комисия господин Сотели ще бъде тук. Той е виден статистик. Радвам се, че е тук. Госпожа Перес, имате думата, за да представите идеите си. Добър ден на всички. Е, искам да споделя с вас мисли за стратегията за укрепване правата на потребителите в уязвимо положение. Както може би знаете, защитата на правата на потребителите е една от основните ценности на Европейския съюз. По този начин ще стремим да постигнем целите на програмата 2020 година. Значи говорим за защита на потребителите изобщо, но сред тях има една особена категория, така наречените потребители в уязвимо положение. Те се нуждаят от специална закрила и специална стратегия. Първо искам да по... че докладът в никакъв случай няма за цел да дефинира кои са потребителите в уязвимо положение защото по този начин ще се създадем едно понятие, което ще е или много общо, или прекалено конкретно и няма да бъде достатъчно гъвкаво, за да се прилага към различни случаи, с които ще се сблъскваме. Съгласно докладът, всички потребители в даден момент могат да станат уязвими потребители. Това може да стане поради ендогенни или екзогенни причини – потребителите могат да бъдат уязвими поради трайни или временни причини. Могат да бъдат уязвими поради физическото си състояние, поради психологическото си състояние. Те могат да бъдат деца, юноши, възрастни, лицата с увреждания. Тоест, почти всеки може в даден момент да се окаже в уязвимо положение. Те може да са уязвими по силата на езиковите си умения, да не разбират за какво става дума, или защото да не могат да използват новата техника, просто не са запознати с нея. Всичко това могат да бъдат причини за уязвимост. уязвимост. Второ, европейското, европейското законодателство за първи път въведе понятието уязвимост а, с директивата си, приятел през май 2005 година, когато ставаше дума за уязвимите лица във вътрешния пазар. Там беше за първи път използвано понятието уязвимост и беше обсъден въпроса какво може да се направи за потребителите, които по една или друга причина не могат да изявят волята си или да изпълнят намеренията си. Там ставаше преди всичко за економическите интереси на потребителите, не ставаше дума за тяхната безопасност а, или а, интегритет. Директивата за правата на потребителите, която е най-новият законодателен акт под тази тема, няма специални текстове за уязвимите и уязвимостта. Там става дума е, за това, че е необходимо законодателство за осигуряване най-добра защита на потребителя. Миналата година през ноември е, комисията разгледа проект за регламент за програма е, за потребителите от 2014 до 2020. Комисията иска да овласти потребителите в рамките на е, вътрешния единен пазар, за да може да получават повече информация, достъп до е, образование, да се осигурят правата на потребителите и да се осигури тяхната правна защита, така че тези права да могат да бъдат осъществявани и трансгранично. Предложенията на комисията бяха амбициозни и с радост виждам, че програмата също обръща внимание на редица потребители в уязвимо положение, в различни обстоятелства, особено на възрастните. Става дума и за социалното подпомагане на потребителите, за да могат те да бъдат автономни субекти в рамките на единият пазар. Е, има, разбира се, и е, много ясно разграничени категории. От една страна имаме възрастните, но трябва да бъдем внимателни, когато категоризираме потребителите. Не трябва една категория да изключва друга, включването им в друга. На, на трето място искам да спомена, че комисията в най-новите си предложения за защита на потребителите е възприела подход, е, в който централно е понятието овластяване на потребителите. Става дума за осигуряване на тяхната по-голяма независимост, по-голяма автономност, да могат да настояват за правата си и да им се предлагат решения за решаване на проблемите им. Необходимо е да се предоставя информация на потребителите. Те трябва да бъдат по-добре осведомени, по-добре да знаят правата си. Но за жалост, този подход е, не е достатъчен, когато става дума за уязвимите потребители. Много потребители са уязвими и то уязвими са, защото не могат да, да настояват за своите права. Става дума примерно за малолетните или защото не разбират информацията, която им се предоставя, не разбират какви възможности имат, защото са социално изолирани защото нямат достатъчно високо ниво на образование или защото просто са били изолирани от системата, която им позволява да настояват за компенсации, правна защита и така нататък. Това се отнася и за търговията онлайн. Тоест, всичко това, което се прави, може да бъде достатъчно за стандартните потребители, но за уязвимите съществува проблем понятието овластяване не е достатъчно, за да могат те в пълна мяра да използват правата си. Затова, дами и господа, мисля, че е важно да настояваме пред страните членки и Съюза да се приемат специфични, конкретни мерки за защита на уязвимите от потребители. Само информацията не е достатъчна. Особено когато става дума за случаите, когато нивото на уязвимост е твърде голямо Става дума за енергетиката, финансовите услуги, правосъдието а, и други подобни области, в които те трябва да бъдат по-добре защитени. Значи необходим е регламент, който да взима предвид конкретните нужди на уязвимите потребители. Трябва да участват властите, а, търговските дружества, доставчиците на услуги. А, тяхната работа трябва да бъде по-прозрачна в бъдеще. Нещо повече, тези мерки а, не значат, че трябва да се създадат различни нива на защита. А, правят се похвални а, усилия, законодателни усилия, за да се решат тези проблеми, да се укрепи защитата на потребителите. Това е отлично. Но а, а, самото положение на уязвимост трябва да бъде а, разгледано и взето предвид по-добре. Потребителите, както казах, могат да бъдат уязвими във всеки момент на живота си и затова показва колко важно е за нас да имаме специфично законодателство, което защитява уязвимите потребители. Необходимо е да се помисли за тяхното социално приобщаване, за да вървим към едно по-толерантно, по-справедливо общество, което едновременно с това е и по-динамично, по-конкурентоспособно. Надявам се, че защитата на уязвимите потребители ще бъде взета предвид в бъдещата работа. И накрая, господин председател, да кажа графикът какъв е. През, на януари представяне на доклада, 22-25 разглеждане, 2 февруари 12 година внасяне на изменения. В комисията ще гласуваме на 28 февруари приемане в пленарна зала през март до година. Очаквам да работя с всички вас. Разчитам на помощта на докладчиците в Сянка. Вече имахме кратко начално заседание да обсъдим въпросите. Надявам се, че ще съдем, ще подготвим един солиден доклад, който ще гарантира защитата на най-уязвимите потребители в нашето общество за да могат те да участват при най-добри условия в единния пазар, да се чувстват сигурни, да се чувстват в безопасност, защото целта на законодателството е именно да защитава най-слабите. Благодаря. Благодаря за това, че подемате тази важна инициатива. За сега това, което казахте по, по повод на програмата имаме някои е, бележки за политиката в различни страни членки, които ще получим през януари, ще може да ги обсъдим. Надявам се също така, че е, докладът идва много на време, за да се включи в стратегията за, стратегията за потребителите – Много навременна е, е тази инициатива. И сега нека чуем представителите на политическите групи. Андрея Шваб ще говори от името на Филип Жовен, след това госпожа Първанова. И след това и аз ще кажа няколко думи от името на моята група. След това госпожа Хед също ще говори. И който друг иска да вземе думата, ще има. Господин Шваб. Благодаря. Ам... Благодаря за вашите уводни думи, благодаря за вашите обяснения. Знам, че а, вашата политическа група обръща голямо внимание на този въпрос. А, координаторите а, с голямо удоволствие приеха вие да подготвяте този доклад. Преди да кажа нещо по същество, искам да извиня моя колега господин Жовен поради промени в дневния ред, поради други ангажименти, той няма възможност да бъде тук, затова аз говоря вместо него. Потребителите се нуждаят от защита. Това понятие е много важно, изглежда привлекателно на пръв поглед, но то е свързано с определени трудности. Уязвимите потребители се нуждаят от защита, но как ще разделим уязвимите от стандартните, ако мога така да кажа, нормалните потребители – а, тук има някои трудности. По, по принцип в, в НП ние вярваме, че потребителите, мъже и жени, не трябва към тях да се отнасяме снисходително. Особено важно е потребителите да поемат сами от своята отговорност, отговорността за своите действия. Но разбира се, ако те не са в състояние да направят това, първо, защото нямат необходимата информация, например, или защото няма достатъчна прозрачност, или защото се сблъскват с други проблеми, което не е по силите на потребителите да преодолеят, тогава ние трябва да видим как можем да им помогнем, как можем да ги защитим. И е, ако има случаи, е, в които получаваме определени резултати, които ни водят към специални категории потребители, които се нуждаят от специална защита, ако това е така, тогава ние сме готови да подкрепим по-нататъчни действия в тази насока от Европейската комисия. Не знам дали ще се съгласите за, с понятието уязвими уязвими потребители, така както то е дефинирано. Разбира се, тук влиза и възрастта, влизат и други фактори, но това е, е доста ограничено като понятие и както беше посочено, в даден момент всеки потребител може да се окаже в уязвимо положение. Тоест, човек може да се попита защо трябва да имаме специална защита за една или друга отделна категория, специфична категория? Независимо от тези разсъждения, готови сме да участваме в конструктивен диалог в бъдеще. И колкото до графика, госпожо, госпожо а, Перес, съгласни сме напълно с графика и ще ви подкрепим през цялото време. Сега госпожа Първанова. Благодаря ви, господин председател. Ще представя позицията на господин Оле Шмидт, докладчик в Сянка. Най-напред да изразя неговите благодарности към докладчика и сега ще изчета това, което той е предложил като становище. Концепцията за уязвими потребители се появява непрекъснато в нашите политики за защита на потребителите. Има категории потребители, които наистина заслужават специално внимание. Тук обаче основният въпрос е кой да се включи в тази категория. Ние трябва внимателно да дефинираме уязвимите потребители по много ясни и а, така ясно определени критерии. Имаме две основни а, измерения. А, правото на достъп до информация, а също така и тяхното право да взимат информирано решение въз основа на тази информация тъй като това разрешение се получава а, писменно. Неграмотните и хората с а, проблеми в зрението ще имат проблеми. А, както и децата, които наистина не могат да се справят с подобни изисквания. Трябва да има специални грижи за хората, които могат да бъдат характеризирани като уязвими потребители. Но не можем да оставим тази концепция да бъде прекалено размита. Аз от свое име бих искала да кажа, че използването на думата уязвими или vulnerable може да създаде някои проблеми на определени езици, тъй като тук са заложени различни конотации. На второ място, когато говорим за деца, ние не трябва да забравяме, че най-вече децата са целевата група за манипулации, когато говорим за нездравословен начин на живот, като яденето на бомбони, на чипсове, на такива храни, които не са препоръчителни за тях. Благодаря. Добре, благодаря. Аз съвсем накратко също ще се изкажа като докладчик в сянка. Очаквам с нетърпение работата с госпожа Перес по този въпрос. Според мен тя много правилно посочи, че така много е вероятно всеки един от нас да стане уязвим потребител по някое време от живота си. Това е неизбежното развитие на нашия жизнен цикъл. Като разгледаме застаряващото население и другите политики, които се разработват в тази област, ние не трябва да забравяме, че има потребители, при които има различни обстоятелства, различни средства, различен достъп, различен начин на участие в обществото, различни способности и така нататък. Смятам, че това е по-широк въпрос, отколкото ние разглеждаме в момента. Това е по-широка концепция. И както а, посочи госпожа Перес, наистина има опит да, да се покрие проблема колкото е възможно повече. Например, тук в тази директива да се включат далекосъобщителните компании. Предния път, когато разглеждахме тази директива, най-вече се спряхме на съоръженията за хора с увреждания. Разгледахме именно взаимоотношенията в договорите, особено когато се сключват а, дългосрочни а, договори. Хората са уязвими, когато технологиите се подменят бързо, когато те се развиват а, прекалено скорострелно. Така че според мен Наистина най-важното ударение тук ще бъде да се гарантира, че се включват всички отделни аспекти и измерения, върху които работим. Но всички тези въпроси са много специфични. Например, когато се поделят имотите, използване за почивка. Да, ние отиваме на почивка, опитваме се да а, почиваме и тогава сме а, един особен тип уязвими потребители, защото се изкушаваме от определени предложения, срещу които нямаме никаква защита. Така че уязвимостта приема много различни форми и ние трябва да включим един по-широк поглед. Трябва да гарантираме, че всичко, което правим и цялата ни работа по този проект, покрива определен аспект от цялата проблематика. Сигурен съм, че госпожа Перес ще стигне и до по-различни идеи, ще ни представи някои други концепции. Много е важно също така да погледнем и статистическите данни. Тук имаме изтъкнат статистик, който работи по индекса. Много е важно да имаме статистически данни, които да подкрепят нашето становище. Тази статистика трябва да бъде включена и в работата на госпожа Перес. Това беше моето мнение. Сега давам думата на следващия докладчик Сянка, който миналата седмица имаше особен успех като докладчик. Много благодаря, Малкъм. Благодаря на докладчика. Съгласен съм с по-голямата част от нещата, които бяха казани. Чудесен период е да се изготви този доклад именно сега. Аз съм повдигал този въпрос за уязвимите потребители и преди, така че съм съгласен с позицията, изразена от госпожа докладчика. Ние не трябва да дефинираме уязвим потребител, защото тук се включват толкова много фактори. Всеки един от нас може да стане уязвим в определен момент, в следващия момент да не е уязвим потребител. Много често си представяме, че уязвимите клиенти са клиенти, които не разполагат със съответната информация. Но това не е задължително. Получаването на информация не винаги овластява потребителите. Ние трябва да се стремим към по-качествено информиране на потребителите. Малолетните лица, децата са особено податливи на нелоялни търговски практики и на реклама не е лесно те да бъдат защитени. Разбира се, има и други категории, които също са податливи на този тип рекламиране. Освен всичко друго, кризата, която преживяваме в момента, означава, че потребителите са още по-язвими, отколкото преди. Поради тази причина трябва да подчертаем, социалното измерение, благодарение на което се подпомагат хора, които са болни, хора, които изпитват затруднения в това да си купят лекарства или храна. Също така трябва да налагаме и доста сериозни санкции за онези, които се възползват от уязвимите потребители, от хора, които не са добре в здравословно отношение, от малолетните лица и децата. Ще работим заедно с докладчика, за да гарантираме, че ще предадем всички тези важни послания чрез този доклад. Благодаря и сега госпожа Хед. Благодаря, господин председател. Ораторът няма микрофон.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 Сега, как разглеждам аз тази директива? Тя е много навременна. Именно сега се нуждаем от нея и тя е част от важното законодателство, което приемаме през последните години. Много често ние отдаваме приоритет на пазара в тези текстове, тек, например, директивата за услугите и така нататък. А пък в същото време не трябва да забравяме, че има уязвими потребители, които не трябва да излизат извън общата картина. На мен ми се струва, че от изключителна значимост да гарантираме, че това законодателство е приложимо и подходящо за всички. Ние не трябва да изпускаме от поглед концепцията за уязвимите потребители. Аз не съм сигурна, че всички потребители могат да защитават правата си. Има хора, които са особено уязвими, младежи, деца. Тези хора не могат да поемат своите отговорности и поради тази причина ние като законотворци трябва да вземем предвид тази ситуация. Децата, например, ние сме повдигнали тук различни въпроси, рекламите, които могат да повлияят върху децата. Също така, благодарение на Лисабонския договор, парламентът има по-големи отговорности в тази област. Това е нашата работа. Да подкрепяме правата на децата. Е, аз трябва да подчертая, че децата са сред най-уязвимите потребители. Те са винаги уязвими. Госпожа докладчика изтъкна, че за нас ще е важно да работим заедно с стопанския сектор, да гарантираме, че стопанските субекти допринасят към развитието на този документ и към цялата перспектива. Ние се нуждаем от потребителските организации в нашата работа, потребителски организации, които представляват деца. Те всъщност разполагат с експертното познание и много добре разбират кой е уязвим и в същото време да се облегчи положението на уязвимите потребители. Затова съм безкрайно благодарна, че тази точка е включена в дневния ред. Надявам се, че ще продължим да мислим за всички потребители през цялото време за в бъдеще. Знам, че дефинициите са трудни, много е трудно да се даде точно определение, но пак казвам, цялото законодателство трябва да включва всички потребители и най-вече уязвимите потребители. Благодаря. Някой друг, който иска да се изкаже? Не, не виждам. Госпожа Томблин. Дали искате да ни представите своето мнение? Е, Благодаря, господин председател. С голямо удоволствие, но разбира се, само с две думи. От страна на комисията ние също горещо приветстваме тази инициатива. Тя е много своевременна и този доклад ще подпомогне и нашата работа по подготовка на следващата а, стратегия по отношение на потребителите, те наречения дневен ред за потребителите, за който сигурно сте чули. Аз смятам, че анализа на докладчика е съзвучен с а, на нашите виждания. Трудна е задачата да се разглежда темата за уязвимите потребители. Като тръгнете да ядете слон, трябва да го а, транжирате на малки парченца. И за това такъв един подход е най-уместен, струва ми се и тук. А, ситуацията, която се урежда от това законодателство, трябва да се разглежда в цялост, когато разглеждаме въпроса кой може да попадне като лице или група лица в а, а, сферата на понятието уязвими потребители. Мисля, че това е много важно, защото то бележи нова еволюционна стъпка в развитието на европейското законодателство. До сега се опитвахме да установим един вид равнище, на което може да се обединим около виждането какво трябва да представлява защита на потребителите на база на това, което е постигнато в отделните държави членки. Сега разглеждаме темата от европейска гледна точка. До сега облигационното право по отношение, например, на рекламата съществува и има а, такива национални разпоредби. Също така при отделният договор е ясно какво се разбира под справедливо и несправедливо, но разглеждането на, пра... на въпроса и решаването му, когато говорим за нелоялна търговска практика предполага съобразяване с облигационното право в различните юрисдикции. Защо? В бъдеще това, което не може да се е, реши а, пряко между спорещите страни, ако искаме да гарантираме а, ръста а, на економиката в а, Европа, и да използваме за тази цел дистанционните продажби, определено трябва да намерим общо решение и общо разбиране на факта, че уязвимостта реално съществува и това е, е важно понятие за нас, е, което трябва да се отрази в следващата стратегия за потребителите. Така, трансграничното измерение налага разглеждането на този въпрос е, в актуален порядък. Благодаря. Благодаря. Аз ще потвърдя също и вашия принос с вашата работа по оформянето на стратегията за потребителите. Сега а, трябва да кажа, че а, още нямаме решение на координаторите, но имаме предложение, което между другото е много добро а, и то е нещо, което госпожа Томбрун е приела като с, при сърце на 9 февруари предлага комисията да а, имаме а, обща а, работа и а, разбира се, госпожа Тонбрюн е, а, е, ще участва активно а, и е призована да се включи, разбира се, макар че още не е твърдо фиксирана датата а, сега. А, докладчика, искате ли да кажете нещо още? Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчите в Сянка за изказванията и приноса им. Е. Може би ще позволите. Аз а, всъщност а, не говоря в някакъв твърд план за уязвимостта като понятие. Това е динамично понятие. Може би в бъдеще ще има обстоятелства, които ще предполагат дефинирането му по начин, който сега не можем да предскажем. По отношение на това, което казахте за координаторите, искам да отбележа, че аз не се стремя да дам дефиниция за този вид потребители като такива, а по-скоро за потребители, които се оказват в уязвимо положение. необходимо е да се повиши осведомеността и просветата. Организациите на потребителите трябва да се включат по-активно, за да разпространяват информация сред всички потребители, когато търсят сведения за сфера на потребление, с която не са запознати. И смятам, че с общи усилия докладът ще се получи добър. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще се радваме да видим проекта като а, Първа Чернова. Ще го обсъдим след коледа. Сега второ становище за транспортна комисия. Добре дошла още веднъж на госпожа Антония Първанова като докладчик. Темата е функциониране и прилагане на основните права на лицата, пътуващи с въздушен транспорт. Важен за потребителите въпрос. Радвам се, а, на възможността, че можем да допренесем за дискусията. С удоволствие ви давам думата. Знаете, че нещо не, не ни достигат а, докладчиците в сянка, но поне ще започнем работа по вашия доклад. Заповядайте. Благодаря, господин председател. На пазара на въздухоплавателните превози има нови неща, а именно глобализация, локализация, нови оператори а, създават се нови а, услуги за, за пътниците и се променя начина по който пътниците организират а, пътуванията си. Така въздухоплаването се превръща се е, повече в сфера на потребление и там трябва да се защитават правата на потребителите. Има а, регламент а, който основава, който урежда правата на компенсация и друг относно лицата с ограничена отговорност, мобилност и двата подобряват ситуацията, но това не изчерпва затрудненията при полети за това е необходимо да се променят двата регламента, за да се решат оставащите проблеми и пропуските. Няма една цялостна правна рамка, поради което въздух... пътниците по въздухоплавателните маршрути нямат правна сигурност. Освен това, не може да се постигне ефективност на тяхната защита поради непълната регулативна рамка. Имам различни тълкования а, и пътниците трудно разбират в какво се стоят точно техните права. Още е, повече трудно се разбира какво се означава какво означава терминът изключителни обстоятелства, като се отчете неодавнащо решение на съда. Трябва да се гарантира търговска практика, като например а, такса за регистрация или отделна такса за багаж и така нататък затрудняват пътника, когато се опитва да се ориентира колко всъщност ще му струва полета. Освен това, трябва да се обърне внимание на защитата на лица, които пътуват, при което пътуването е част от а, туристически пакет. Какво става, ако авиокомпанията фалира? тези пътници стават жертва не само на това неблагополучие, а и на нечестните търговски практики между отделните оператори. Комисията следва да обедини усилията си с държавите членки, за да се преодолеят тези пропуски и проблеми и да се координира законодателството по отношение на пътниците, самолетните пътници, да се отчетат предстоящите законови разпоредби по отношение на альтернативното решаване на спорове. А, трябва също така да се осигури възможност лицата с ограничена мобилност да могат о време да преценят дали ще им се наложи да искат помощ при пътуването. Надяваме се, че е, е, освен промената на двата регламента, ще се постигне и а, промяна по отношение не само на информираността на пътниците, на небалансираните мерки а, и въпросите свързани с лицата с, с ограничена мобилност. А, ще разгледаме такива идеи, формирайки становището. Крайният срок за изменения е 7 декември по обяд. Гласуването в тази комисия ще бъде на 9 януари до година. Благодаря. Well, um, Благодаря. Благодаря. Разбира се, докладчика има ограничено време, не може да каже всичко, но докладчиците в сянка ще добавят каквото имат. Госпожа Тюлин, госпожа Сардини са тук. Госпожа Тюлин, искате, искате ли да кажете какво мислите по този въпрос? Благодаря. Това е една от най-горещите теми. Особено през тези месеци в годината, когато хората най-много пътуват. И е, главният проблем за пътниците е това, че те не знаят нищо. Тази прекрасна директива, от която, с която ние толкова се гордеем, и непрекъснато повтаряме какъв успех е, е, нейно, беше нейното гласуване, но трябва да кажа, че тази директива нито се прилага, нито пък хората знаят, че тя съществува изобщо. Един от проблемите е, че навсякъде трябва да има информация за правата на пътниците. На някои летища има подобна информация, но обикновено не е лесно тази информация да бъде получена, нито хората знаят къде да я потърсят. Вероятно, е възможно да поискаме комисията да организира консултации и допитване за това как може да се използва тази директива. Необходимо е да се знае има ли някакви промени в поведението на пътниците и знаят ли те за съществуването на директивата. Тоест, необходимо е много повече информация и това трябва да бъде подчертано. Второто, което е, липсва на, на летищата, е това е, че не съществува ясно определение какви са пътниците, кои са с увреждания, кои са с нормено тегло, какво значи това за техните условия на пътуване. Много пъти всичко това съвсем не е ясно. И достъпът до системите също не е ясно определен. Е, онези, които се нуждаят от е, помощ, в някои летища те лесно я получават, другаде е много по-трудно. Има и още много проблеми, е, които бих могла да спомена. Не искам да отнемам прекалено много време. но има някои неща, които виждаме на летищата, които не съществуват в директивата. Виждаме как летищата постепенно се превръщат в молове. И не съществува определение, като пазарувате на летището, колко от купената стока може да вземете със себе си в самолета. Много често се случва е, хората пазаруват и затова е, разбират, че само е един ръчен багаж им се разрешава и не могат да вземат на пазаруването със себе си. Тоест, те нямат информация. Не знаят на кое летище могат да ви конфискуват купените бутилки. Пазарувате понякога в трети страни и направо след това ви конфискуват алкохола. Няма никаква информация, примерно, по този въпрос също се отнася и за подаръците. В е, тези молове летища няма информация. Не се предупреждават пътниците за трудностите, с които могат да се сблъскат. В много случаи може да се използват альтернативни методи за решаване на споровете, онлайн методи за разрешаване на споровете. Неща, които сме обсъждали тук в ИМКО, но тези способи трябва да се използват много по-широко във всички случаи, когато пътниците имат спорове с летищата и авиокомпаниите. Това ще кажа само като начало. Благодаря. Благодаря, че внесахте нови измерения. Понятието да пазаруваме до смърт. Съгласен съм с вас, че това са важни въпроси и в рамките на защита на потребителя тези въпроси също трябва да бъдат решени. Госпожа Първанова с голям интерес слуша тази дискусия. Сега, госпожо Перес, мисля, че и вие искате думата. След това ще дам думата на госпожа Руле. Благодаря, господин председател. Поздравления за госпожа Първанова. Свършила е хубава работа, която ни представи тази сутрин. Съгласна съм с общия насока на нейното мислене. Но искам да кажа следното. Верно е, че промените в пазара за въздухоплавателни услуги се променя много бързо а законодателството като че ли изостава. Например, в случая с исландският вулкан, който избухна, а, изригна а, и а, попречи на въздушния транспорт в цяла Европа. Не може да позволим подобни случаи да се свързват с нарушаване на правата на пътниците. Ще спомена следното. Разбира се, необходимо е да отделим специално внимание на уязвимите пътници, особено на онези с увреждания. Е, физически увреждания имам предвид. Второ, необходима е нормативна уредба, е, която да осигурява правата на пътниците. На второ място трябва да изпълняваме съществуващите норми, особено когато става дума за закъснение и отмяна на полетите, а също така и неприемливи практики, особено от нискотарифните превозвачи. Необходимо е също така информациите да получават, пътниците да получават информация за техните права. И когато е необходимо да получават съответната компенсация. Ще спра до тук. Благодаря. Госпожо Рули, Искате ли и вие да участвате в тази дискусия? Не. А, господин Дьом, мисля, че искате, а след това господин Салвини, правилно ли разбирам? Не, не искате думата на господин Дьом. Благодаря, господин председател. А, сега по този доклад трябва, искам да се изкажа, като докладчик в сянка. През последните 18 месеца се направи доста за компенсирането на пътниците в случай на закъснения, в случай на отменяне на полети и други подобни случаи. Проблема обаче е, че процедурата за подаване на жалби не е достатъчно ясна. А много пъти пътниците трябва да се обръщат и да търсят правата си в съда. Наред с това, авиокомпаниите авио, е, като че ли смятат, че правата за жалба и компенсация са прекалено големи е, и че те трябва да плащат в случаи, когато не са виновни. Тоест, тук се сблъскваме с един проблем. Този проблем трябва да се отчете. Наред с това, някои авиакомпании, когато става дума за хора с надмор, наднормено тегло или особено за тластели, биват принуждавани да си купуват по два билета – Това противоречи на всичко, което се опитваме да направим, когато говорим за защитата на уязвимите пътници. Това се отнася и за хората, които страдат от затластяване. Трябва да ясно да кажем, онези, които е, са в уязвимо положение, не трябва да бъдат наказвани по този начин от е, авиокомпаниите. Необходимо е да се създадат еднакви условия за всички и то в цяла Европа. Но прилагането на тези изисквания от авиокомпаниите се сблъсква с сериозни трудности. Well, I, I think, um, group and, uh, uh, and some general... А сега аз ще кажа няколко думи от името на моята група. Uh, мисля, че трябва ясно да подчертаем какви са нови изискванията на директивата за правата на пътниците, както подчерта и госпожа Парванова. Защото всичко това е свързано с въпросът за правата на пътниците, с методът за резервации на полети и така нататък. Няма достатъчно информация, макар и тук там е да има листовки по летищата. Липсва обаче достатъчно информация за това какви права имат пътниците. Имаме тук двама представители на Европейската комисия. Искате ли да кажете нещо във връзка с доклада на госпожа Първанова на този етап? Добро утро. Най-напред исках да благодаря на комисията за всички усилия, за цялото време, което сте посветили за размисъл по нашето съобщение за правата на пътниците. Най-напред искам да посоча, че по отношение на информацията, това е едно от по-слабите места, което беше подчертано в съобщението. Комисията напълно осъзнава това. През 2009 година проведохме Евробарометър и едно от заключенията беше, че няма достатъчно познание, няма достатъчно информация по правата на, на пътниците от страна на гражданите. Комисията положи положи сериозни усилия по този въпрос. Започнахме информационна кампания, нещо, което споменахте, че сте видели по летищата. Е, работим заедно всички служби на комисията, опитвайки се да разпространим информация по правата на пътниците. Миналата година организирахме заедно с Център за защита на потребителите семинар и този тип инициативи трябва да бъде продължен и през 2011 и последващите години. Да, наистина сте прави, че трябва да се разпространява информацията и работим по този въпрос. Мога също така да кажа, че си отбелязах всички коментари, които бяха направени. Ние споделяме мнението на госпожа докладчика, както и на голяма част от изказалите се. Може би ще доизчакаме все пак окончателното проекто заключение, проекто доклада, за да направим своите бележки. Но искаме да кажем, че комисията е съгласна с повечето становища и позиции, които се изразиха в рамките на тази комисия. Най-напред исках да дам думата на господин Кройцман, преди да върна думата на госпожа докладчика. Да, съвсем накратко. Вчера господин Мейер наистина спомена нещо важно с това, което каза госпожа Турбин, че наистина се превръщат летищата в търговски центрове. Има много ефтини компании, които предлагат ефтини билети за 20-30 евро, но после пък трябва допълнително да плащаш също толкова, за да качиш куфара си на самолета. И наистина пасажирите трябва да бъдат информирани за това как се калкулира цената. Това също трябва да се вземе предвид от докладчика. Т.е. спестяването от магазините, в които безмитните магазини, в крайна сметка пак се поема от потребителите. Да, благодаря ви за тази информация. Госпожо Парванова, искате ли да обобщите това, което всъщност се оказа много интересен дебат? и да потвърдите окончателното времево разпределение. Още веднъж да го кажете, докато всички са тук. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че най-напред трябва да благодаря на всички докладчици в Сянка всички ние изпитваме голяма радост да допринасяме към този доклад, защото всички ние сме падали жертва многократно по време на нашите много интензивни пътувания. Но също така, когато започнахме да изготвяме този доклад в моя кабинет, се натъкнахме на много документи, на много разнопосочна информация, на информация, която постъпваше от организациите за защита на потребителите, от различните авиокомпании. И наистина беше изключително трудно да обобщим цялата тази информация, да я включим в това много кратко съобщение, в този кратък доклад, който трябва да представим от името на нашата комисия. Затова мисля, че за в бъдеще в тази област има място за един пълнокръвен доклад или по правило 51 съвместно с ИТРЕ във връзка с правата на пасажирите. Сега заради тези ограничения в настоящата ситуация мога да предложа на моите колеги следното – да подадем някои а, изменения съвместно, защото има толкова много въпроси, толкова много проблеми, които трябва да се разрешат, че няма да можем иначе да използваме становището като инструмент, който да се представи пред ИТРЕ. Така че можем да се съберем с докладчиците в Сянка, да направим съвместни изменения и тогава да представим становището в ИТРЕ. А всъщност, извинявайте, имате предвид комисията по транспорт, комисията ТРАН. Нали това имате предвид? Да, имаме прекрасни взаимоотношения с Транспортната комисия и те много добре разбират, когато се подават изменения от нашата комисия. Мога да говоря с техния председател. Ще му предам вашите препоръки, защото може би наистина е много по-добре да изкопим двата доклада заедно. А кога ще се разглежда доклада в Транспортната комисия? Кога ще се гласува в Транспортната комисия окончателната версия на доклада? Госпожа Първанова няма микрофон на 9 януари. Разбира се, ние също можем да подадем някои изменения на Комисията по транспорт и туризъм и ако вие може да работите в тази насока, това би било чудесно. Благодаря ви, благодаря на представителите на Комисията за а, тяхното мнение. Сега, след 10 часа вече събираме се за гласуването. Не съм сигурен, че всички са на лице, но така или иначе това е часа, който сме определили, което означава, че трябва направо да започнем да гласуваме. Имаме така сериозен брой документи за гласуване. Най-напред докладът на господин Салвини по модернизацията на митническите услуги, доклад по собствена инициатива с 110 изменения. Не сме провели сериозна дискусия по измененията, така че може би бихме могли да започнем с обсъждане на предложените изменения. Нека най-напред да изслушаме докладчика господин Салвини, а останалите членове на парламента могат да запазят тишина, за да можем да обсъдим въпроса. Сега господин Салвини да представи гласуването. Ако някои докладчиците в сянка искат да направят коментар, също ще позволя това, но най-напред господин докладчика. Grazie Presidente, ringrazio lei, gli uffici e tutti. Благодаря. Господин председател, благодаря на всички, на докладчите Сянка и на другите колеги, които много помогнаха с техните предложения. Имаме 11 компромисни предложения, които са резултат от усилена работа. Естествено, повлия и промяната в графика за прилагането на модернизирания митнически кодекс по приложение на комисията. мисля, че няма да имаме проблеми. говорили сме с различните групи. Естествено, има различни виждания, нюанси по отношение, на например, стоките, които са от някои държави. Това са предложения, които постъпиха и от други парламентарни комисии. Мисля, че като цяло ние допринасяме значително за подобряване на законодателното предложение на комисията. През изминалите няколко седмици, струва ми се, основните проблеми намериха своето разрешение чрез 11-те компромиси. Дава пъти има искания за разделно гласуване от различните политически групи, но мисля, че като цяло имаме едино виждане. Благодаря ви. Благодаря ви много за това, че водите в този процес. Това е, е отново много актуален е, доклад, много важен. Госпожа Рапти, за, а, която е докладчик сянка от социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Първо да благодаря искрено на господин Салвини за свършената работа. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, защото работихме изключително добре. Смятам, че е важно да подчертая това по отношение на доклад на господин Салтини, защото работата на парламента е да се стреми към най-добрият компромис, предвид на изключително трудното положение което се намира економически и финансово Европа в името на европейските граждани. И трябва да подчертая, че работата по доклада наистина ме обогати и ми беше много приятно. Благодаря, господин Салдини. Се надявам, оценява това. Някой друг да се изкаже? Не, Ми минаваме към гласуване. Ще гласуваме електронно, където се налага но няма сега да правим проверка. Започваме с изменение 11 за против възражение приема се. Компромисно изменение 1 за против очевидно се приема. Сега минаваме на 15 за против въздържали се приема се. Сега компромисно изменение 2 за против, въздържали се, приема се. Изменение 21 на докладчика за, против, приема се. Изменение 22 за, против, приема се. Сега изменение 23 пада. Минаваме на 24 за, против, приема се. 25 пада. Преминаваме към изменение 26 за против очевидно се приема. Прескачаме и отиваме към предложението на ИНТА. Едно в две части. Просто да го намерите на списъка. Инта едно, съответна част. Приема се. Сега инта 3 и съответните части за против. Приема се. Изменение 27 на госпожа Руле. За. Против. При, е, явно се отхвърля. И отиваме на 28. Госпожа Корхола. За. Против. Приема се. Сега компромис 3 за, против, приема се. Компромис 4 за, против, няма, приема се. Сега отиваме на изменение 36. Госпожа Руле за, против, приема се. Инта 5 и съответни части за, против, приема се. Изменение 35. Господин Шмидт и други за. Тук мисля, че трябва да гласуваме електронно. Моля, гласувайте изменение 35. Край на гласуването. 16 за, 16 против. Пада. Изменение 37. Господин Жонг за, против. Отхвърля се. 38, също негово за. Да проверим електронно. Изменение 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 16 на 16. 39. Госпожа Корхова за. Против. Приема се. Изменя 40 за, против, приема се. Сега 41. Тъй като 40 бе прието, тук пише, че има няколко допълнителни думи, от, е, които трябва да се допълнат към 41. За, против, приема се. 42. Господин Жионг. За, против, отхвърля се. 43 за, против, приема се. Компромис номер 5 за, против, приема се. Сега прескачаме на инта 6 майче, така ли е? Инта 6 съответни части за, против, Приема се. 52. Госпожа Рапти. Моля, гласувайте. По 52. Край на гласуването. Приема се 21 на 11. Компромис 6 за, против, приема се. Сега преминаваме към Инта 5 и съответни части. За, против, приема се. 57 за, против, приема се. 58 за, против, приема се. Сега отиваме към компромис 7. Тук имаме разделно гласуване по искане на две от политическите групи. Моля първа и трета част, която имате в списъка, за, против, приема се. Сега втора част. Електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 18 на 15 гласа. Сега 64, нали така? Няколко страници по-нататък. 64. Господин Жионг за против. Приема се. Инта 7 за против. Приема се. Инта 8 за против. Приема се. Инта 9 за съответните части. Против. Приема се. И сега допълнение към изменение 65 за против приема се също така. Сега преминаваме към 66, то е оттеглено, 67 на Шваб за против приема се, 68 за против приема се, 16, 69 за против приема се, компромис 8 за против приема се, 73 сега. На докладчика за, против, приема се. 74. Моля, гласувайте електронно. 74. Край на гласуването. Приема се 20 на 13. Минаваме към 78 изменение, съответната част на Шмидт и други. Електронно гласуваме 78 изменение, край на гласуването, приема се 20 на 13. Сега мисля Инта 2 пада в такъв случай, нали? И 75 също. Момент само. Минаваме към втората част на 75 на господин Шваб. Шваб, моля, гласувайте електронно. 75 втора част съответни части. Край. 20 на 12. Приема се. Сега 78, съответна част 2. Това е изменението на параграф 16 за... Ще проверим електронно, по-лесно ми се струва. Изменение 78, съответна част. Това е по параграф 16. Край на гласуването. Приема се с 20 на 13. От тук къде отиваме? Инта 2 мисля, че пада. Аха, втората част на Инта 2 със съответна част. Моля, гласувайте електронно. The vote's closed. That's carried by... Приема се 20 на 13. 76-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 77. Моля, гласовете електронно 77 изменение. Отхвърля се очевидно. Сега минаваме към компромис 9 за против. Приема се. Сега конт 1 за, против, приема се. Компромис 10 за, против, приема се. Сега отиваме на конт 3. За, против, приема се. Конт 4 за, против, приема се. Инта 4. Съответна част за, против, приема се. Конт 5 за против приема се. Инта 4 съответно части за против приема се. Конт 6 за приема се. 8 за против приема се. Конт 9 за приема се. Изменение 86 на господин Шваб мисля тук електронно. Изменение 86. Край на гласуването. Малко бавничко гласувате днес. 18 на 12 приема се. Преминаваме към 22 параграф с 87-88. Те са идентични. За, против, отхвърля се очевидно. 89 на докладчика за, против, приема се. Сега скачаме на 90 като допълнение. За, против, приема се. Параграф 23, изменение 91 на Енгстрам. За, против, отхвърля се. 92 за, против, приема се. 93 допълнителните части за, против, приемат се. 94 за, против, приема се 95. Електронно 95. Край на гласуването. Приема се 21 Сега 96-то изменение. За, против, приема се. 97 пада в такъв случай. 98 на госпожа Рапти за, против, приема се. 99 пада в такъв случай. 100 също пада, нали така? 101 за, против, приема се. Инта 6 за, против, приема се. 102 за, против, приема се. Компромис 11 за, против, приема се. Сега минаваме на 109 на докладчика за, против, приема се. Изменение 110 за, против, приема се. Инта 9 за, против, приема се. Инта 10 за, против, приема се. Инта 11 за, против против, приема се. Инта 12 за, против, приема се. Сега минавам към преамбионната част. Изменение 4 за, против, приема се. Трето пада, но има допълнение към 3. За, против, приема се. Изменение 5 за, против, Приема се 6. Против. Приема се 7. Против. Приема се 8. Против. Това също се прие. 9. За. Против. И това се прие. 10. За. Против. Приема се. Вие против ли сте? Май малко бързичко вървим. Първо, за против приема се и изменение второ, да, за против приема се. Сега изчерпахме списъка на изменението. Окончателното гласуване по текста ще бъде електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 33 за. Няма въздържали се, няма и против. Благодаря много на господин Совин и прекрасна, прекрасно работа. Сега. Приехме голяма част от измененията и от комисията по търговия и по бюджетен контрол, което е добре, защото знаете, че много пъти обсъждаме работните си отношения с други комисии. Мисля, че е добре господин Салвини да напише едно писмо до тези комисии, като им благодари за техния принос. Това обикновено не се прави, но в случая би било полезно, за да поддържаме добри отношения с тези комисии. Добре е докладчиците на становища да имат достатъчно време за говорене, защото една минута е много, съвсем недостатъчно време за да представят работата си. Това е отделен въпрос. Ако сте съгласни, ще направя подобно искане. А сега минаваме към докладчикът на господин Билен. Това е становище за службата за хармонизация по вътрешния пазар и а, нейните правомощия. Ще дам думата на господин Билен, който да направи а, встъпителни обяснения. Благодаря, господин председател. Най-напред разрешете ми да благодаря на всички докладчици в Сянка, на секретарята, на всички, които а, работиха по този доклад и преди всичко на госпожа Юлия Фарнайте. Трябваше да работим много бързо по становището и доклада, за да бъдат те приключени по време на полското председателство. Затова съм особено, особено удовлетворен, че с колегите от различните групи успяхме да постигнем това. Съгласили сме се по четири предложения за компромисни изменения – трябва да кажа, че аз съм внесъл и устно изменение към едно от моите изменения, тъй като няколко докладчици в сянка ме помолиха да направя това. Това е десето изменение към четвърти член. Там са добавени думите а, при зачитане на поверителността и прочие. Това устно изменение, според мен, би осигурило още по-добра прозрачност. Благодаря. Е, това е много важно е, становище. И сега ще гласуваме измененията. Започваме с трето изменение от докладчикът за, против, въздържали се, приема се. 27 от госпожа Басто за, против, въздържали се, приема се. Сега 28 ще го гласуваме на две части. Това е поискано от НП. Гласуваме по първата част. Прекратете гласуването. Приема се с 18 на 14. А сега по втората част е, гласуваме с дигане на ръце. За, против, Отхвърля се. Четвърто изменение. А, моля, гласувайте по четвърто изменение електронно. Край на гласуването. Приема се с 22 на 10. И тъй като това изменение е прието, сега ще гласуваме а, по допълнителната точка 29 изменение за, против, също се приема. Сега 30-то изменение, което ако се приеме, ще бъде прередактирано на числото Ленгула. То се приема. 31-во за, против, приема се. 25 то за, против, държави се, приема се. 6-то за, против, приема се. 7-то за, против, приема се. 32 към него има добавена част от фраза, това се приема. 8 за, против, приема се. 34 от госла Верньо. Гласуваме електронно по 34-то. Прекратете. Отхвърля се с един глас, 16 на 17 против. 35 пак от госпожа Верньо за, против, въздържали се, приема се. 36-то. 36 за, против. Uh, 37 и 38 са оттеглени, сега девето от докладчика за, против, приема се. Сега компромисно изменение едно на две части, поискано от НП по първата част за, против, държали се, явно се приема по втората част. Гласуваме електронно по втората част. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 15 за 17 против. Сега десето изменение с устното изменение, което, за което съобщи господин Билан. За, против, въздържали се, приема се. Сега 11 за, против, въздържали се, приема се. 44-то отпада, 12 за, против, приема се. 13 за, против, приема се. 45 и 46 за, против, приемат се. Компромисно изменение 2 за, против, приема се. А сега компромисно изменение 3 за, против, приема се. А сега 18-то изменение от госпожа Бастос с, с устното изменение, което е там добавено. За, против, приема се. 19-то изменение с устно изменение от госпожа Бастос. Гласуваме електронно по 19-то. Прекратете. Отхвърля се. Сега трябва в такъв случай да гласуваме 19-то без устното изменение. 19-то без устното. Гласуваме електронно по 19-то. Прекратете гласуването и то се отхвърля. Второ от Билан за, против, приема се. 20 с допълнителните думи за, против, приема се. 21. От госпожа Бастос, тук се гласуваме на две части. Поискане на социалистите по първата част за, против, приема се. По втората част Гласуваме електронно по втората част. Прекратете гласуването и втората част се отхвърля. 21 изменение. За. По 22, извинявайте. Гласуваме електронно по 22. Прекратете гласуването, то се отхвърля. Сега Компромисно предложение 4 и тук ще гласуваме на, на части. По първата част за, против, приема се. По втората част не я гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. И се приема с един глас 17 на 16 против. И сега окончателно то гласуване по становището, нали така? Гласувайте, моля, за становището като цяло. Всички ли гласуваха? Прекратете и резултатът е Приема се с 32 гласа против, 0 против и един въздържал се. Благодаря господин Билан. И надявам се, че ще защитите нашите изменения пред Комисията по правни въпроси. Сега ще пристъпим към още едно становище за Комисията по международна търговия. Става дума за липсата на баланс в търговията между Европейският съюз и Китай. Докладчикът не е тук. Мисля, че господин Кройцман може да иска да каже нещо. Да, искам само да кажа от името на господин Локегард. Не иска да се включи компромисно 5 за е, реципрочността, защото то е контрапродуктивно. Това е единствената бележка, която имах да направя. Okay, so we'll, we'll just note that when we come to it. Добре, ще ни припомните още веднъж, когато стигнем до там, но очевидно, ако сте против този случай, всякакво устно изменение, предложено от политическа група, не може да бъде одобрено. Добре, в такъв случай нека да пристъпим към компромисно изменение едно За, против, Приема се. Компромисно второ. За. Против. Приема се. Така ли е? Добре, извинявайте, май, че прекалено бързо се придвижвам пред гласуването. Връщам се към госпожа Макларкин. Изменение 8. Изменение 8 на госпожа Макларкин. За. Против въздържали се, отхвърля се, това е очевидно. Компромисно изменение второ. За, против, приема се. 17-то изменение, също от госпожа Макларкин, за, против, приема се. Компромисно трето. За, против, приема се. Сега 24-то изменение. За, против, Приема се. Компромисно четвърто за. Против. Приема се. Компромисно пето за. Против. Приема се. Всъщност, тук имаме устно изменение и имаме възражение от една политическа група, следователно не можем да го приемем. Следователно минаваме към компромисно 6 за, против, Очевидно се приема. Сега компромисно седмо за против приема се. Компромисно осмо за против също се приема. И сега изменение пето за Може би тук трябва да започнем електронно гласуване по изменение 5. Не компромисно 5, изменение 5, електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Двама души не са гласували. Не сте достатъчно бързи, явно. Сега е изменение 43-то. Начало на гласуването по 43-то изменение. 33 карти са регистрирани. Край на гласуването. Отново се отхвърля с един глас. И 44-то от госпожа Макларкин. Начало на гласуването по 44-то. Край на гласуването. И се приема с 21 на 12 гласа. Сега гласуваме по становището като цяло. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Uh, the vote's closed. Край на гласуването. прият, приема се с 28 гласа за един против трима въздържали се. Много благодаря на господин Локегард. Вие ще му предадете господин Кройцман. И ще видим как ще протече гласуването и в комисията Инта. Сега мнението, становището на госпожа Макларкин за приносът на европейските институции за консолидацията и напредъка в рамките на процеса от Болония. Това очевидно е от Комисията по култура и образование и а, също така е свързано с работата на госпожа Макларкин по взаимното признаване. А, госпожо Макларкин, искате ли да кажете няколко думи преди самото гласуване? Благодаря. Наистина това съвпада до голяма степен с работата, която свършихме по взаимното признаване и признаването на квалификации, защото тук става дума за признаването на професионалните квалификации и е, това означава по-добро сътрудничество между културните образователни институции. Аз искам да кажа, че само се надявам, че в комисията КУТ те ще включат нашите препоръки, тези, които сме включили в нашето становище. Благодаря ви много. Добре, нека сега да преминаваме направо към гласуване гласуването. Компромисно първо за, против, приема се. Изменение четвърто от господин Грек за, против, също се приема. Компромисно второ за, против, приема се. Изменение 8 за, против, приема се. Изменение 9 за, против, приема се. Изменение 10 за, Изменение 10. Тук електронно гласуване. Трябва да проверим. 10 гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. За. Против. Приема се. 12. Начало на гласуването по изменение 12. то Край на гласуването. Отхвърля се. 13-то изменение. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 14-то за. Против. Също се приема. Компромисно трето. За. Против. Приема се. Компромисно четвърто за. Против. Приема се. Компромисно пето за против, също се приема. Компромисно 6 за, против, приема се. Компромисно 7 тук имаме гласуване по-отделно, по искане на зелените. Гласуваме на две отделни части. По първата част на компромисно седмо за, против, очевидно се приема. По втората част на компромисно седмо за, против, също се приема. И сега стигаме до окончателното гласуване. Сега цялото становище гласуваме електронно. Един човек не е гласувал. Някой. А, да, появи се. Най-накрая някой гласува. Приема се 32 гласа за, 2 гласа против, няма въздържали се. Много ви благодаря, госпожо Макларкин. Още веднъж чудесно, благодаря ви. Още веднъж казвам, че е, очакваме вашата работа и в Комисията по култура. Вие сте члени на Комисията по култура, т.е. вие сте в много добра позиция да защитите позицията на нашите изменения, която става дума за окончателното гласуване на текста в Комисията по култура. И сега господин Питела е каза, че ще дойде, но все още му трябва 10 минути, за да стигна до тук. Дали, дали да го изчакаме? Господин Питела каза, че ще дойде на време, но така или иначе ние работим прекалено бързо и а, не знам дали да не гласувате вие вместо господин Питела. Аз предлагам ние да пристъпим към гласуването. Не мисля, че има някакви, Бог знае какви изблъсъци по този документ. Разбира се, господин Питева е благодарен за доброто сътрудничество между нас и мисля, че можем да подложим документа на гласуване. Според мен не е добре да отлагаме гласуването в името на това да чакаме 10 минути. Аз мога да гласувам от името на господин Пител. Ами добре, нека в такъв случай да пристъпим към а, гласуването. Той наистина е свършил чудесна работа по това становище. Това е предложение за комисията ИТРЕ за електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентен един цифров пазар. И нека най-напред да гласуваме по изменение 5. За, против, приема се. И това е допълнение от докладчика. За, против, приема се. Седмо изменение. За, против, приема се. Изменение първо. За, против, приема се. Шесто допълнение. Мисля, че тук трябва да гласуваме електронно по 6 изменение. Край на гласуването. Приема се 23 на 12 гласа. И тук се повишава броя на гласувалите. Така с напредването на сутринта. Вече 35 души гласуват. Четвърто на Грек и Питела за против приема се. 27 за против, приема се. Компромисно първо, за, против, приема се. Сега отиваме към 8 изменение за, против. Мисля, че трябва да проверим електронно гласуване по 8 изменение. Край на гласуването. Приема се с 18 на 16 гласа. Изменение трето като допълнение. Изменение трето като допълнение. Начало на гласуването. Електронно гласуване. Край на гласуването. 17 за, 17 против. Отпада. Един човек не е гласувал. Всъщност заради това по този начин се решиха нещата. Така или иначе се отхвърля. И сега минаваме към 15-то изменение за против приема се. 28 за против приема се. 13 за против приема се. Добре дошъл на докладчика, господин Питела. Добре дошли при нас но вече гласуваме вашия доклад, така че поне може да гласувате по някои части от него. Изменение 14. За. Против. Приема се. 18. За. Против. Приема се. 17. Като допълнение за. Против. Приема се. 19. За. Против. Приема се. 21. За против, приема се. 20 отпада на 9 изменение. Гласуване по-отделно по изменение 9. Може да видите това във вашите документи. Първата част за, против, приема се. По втората част за, против, отхвърля се. 16 за, против, Приема се. 23-то. За. Против. Отхвърля се. 22 22 За. Като допълнение. Против. Приема се. 24-то за. Против. Приема се. 26-то за. Против против, приема се. 25 като допълнение за, против, също се приема. 300 за, против, приема се. 29 за, против, приема се. 10 като допълнение за, против, приема се. И 31 за, против, приема се. И сега преди да гласувате, давам думата на докладчика съвсем накратко, ако иска да коментира преди окончателното гласуване. Съвсем накратко. Първо искам да се извиня на всички, на колегите, че позакъснях. А, всъщност, първоначално беше казано друг час. Бях на, на конференция комисията по економически парични въпроси и затова закъснявам. Много благодаря за това, че подкрепихте моя доклад и подкрепихте а, измененията. Аз ще ги включа. Мисля, че идеите са позитивни и че а, всичко това се основава основно на работа в тази комисия. Благодаря. Добре, а, ще направим гласуването електронно на окончателния текст. 36 души, всъщност толкова хора а, нямаше до сега. Ако някой а, не е гласувал. До сега днеска не сме имали по-голям брой. А, а, социалистите имат един в повече. Мисля, че господин Пател трябва да а, гласува по неговия си Нещо хората се разотиват май, защото бройката пада. Край на гласуването. 33 за, няма против. Благодаря много. И така, приключихме с гласуването. Няма да започнем а, сега а, с представянето на следващия доклад, докато не дойде и представител на комисията до 11 часа. Ако нямате нищо против. Така че прекратяваме до 11. Кратка пауза.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 стандарти. Okay, ladies and gentlemen, I think we'll... Um... И така, like to um, now to um... Дами и господа, продължаваме с работата. Последната ни точка за сутрешното заседание е достъп до обикновената разплащателна сметка. Преди да дам думата на докладчика да представи работния документ, искам да ви съобщя няколко неща. Първо, още говорим с, с комисията ИКОН по този въпрос, по, по досието. Искаме да сближим позициите на двете комисии, като ЕКОН оспорват изобщо, че е, председателството на парламента е препратило към нашата комисия това досие. Въпросът се разглежда от председателския съвет. Аз изготвих сега един документ, който ще се изпрати на Ханс Лене днес, за да отстоя нашата позиция. Господин Лене получи работния документ и знае колко сериозно приемаме при сърце това досие. Господин Гепхарт също се срещна с докладчика, определен за комисията ЕКОН. Ние ги поканихме, но мисля, че не го виждам на това заседание. Докладчика господин Кюта е от ГУЕ, колега на господин Жионг. Буквално днес научихме за изследване от политическия отдел за обикновените елементарни банкови услуги. надявам се, че ще имате възможност да го погледнете и се надявам авторите а, на изследването през януари да ни го представят. А, те са от а, London Economics, за да можем а, да а, имаме една така сериозна подплата по темата. Господин Гепард вече беше на едно изслушване, струваме се по въпроса. Това е като цяло, но мисля, че нищо в момента отставащото не бива да ни обесърчава и трябва да разгледаме въпроса, както го прави и е, госпожа Гепхарт. Ще дам думата на докладчика, после господин Кройцер вместо господин Шмидт от е, докладчиците Сянка, господин Тюринен Господин Камфер, господин Фокс го няма, но ми е предал своите записки и господин Джиом. Така че имаме здрави редици. Е, и така е, давам думата на госпожа Гебхарт да ни представи работния документ. Благодаря. Господин председател, описахте а, много добре а, противопоставянето, така да се каже, а, между двете комисии. Мисля, че става въпрос за недоразумение а, по отношение е, на нашия доклад. А, икон, а, техните съображения са следните основно. Да, мислят, че те а, е, имат а, е, че става въпрос за задължение. Задължение е да се предоставя такава услуга, без значение каква е банката. Не е така. А, обаче в предложението на комисията става въпрос за правото на граждане на Европейския съюз да си отвори сметка. Знаем, че днес много се говори за електронна търговия, за транзакции по интернет. Това обаче не може да стане, ако нямате разплащателна сметка в банка. И ето това ни а, е, притеснява. Трябва на всички европейци да а, е, се осигури достъп а, е, до банкова сметка. Вече а, как точно ще стане, как ще се организира на практика, това го решават държавите членки, дали всички банки ще са длъжни да спазват а, правилата а, или само една банка. Това се решава, съгласно предложението на комисията, от държавите членки. Нашата комисия ме назначи за докладчик. Аз се занимавам с въпроса много а, сериозно от момента, в който бях определен за докладчик. И трябваше да се справя и с някои собствени предубеждения и идеи, които имах е, отпреди. Защото аз издадах въпроса, кой пък е, не може да си открие сметка, на кого, за кого това е трудно, защото хора, които а, са бедни, имат по-низки доходи, да, верно е, повечето случаи са именно такива, но всъщност има и доста други случаи. Например, граждани, които искат свободно да се предвижат в Европейския съюз. За тях е изключително трудно да направят това. Имат редица затруднения в това отношение от много гледни точки. А в Краков имахме седание по вътрешния пазар. Там имаше конкретни случаи. Съвсем накратко искам да ги спомена. Примерно, студент, получила е студентка стипендия по Еразмус и иска да пътува другаде и иска да наеме апартамент под найем, но в държавата се казва, тук не може да наемете а, апартмент под найем, ако нямате банкова сметка тук. И тя казва, добре, отива банката, обаче банката казва, много съжаляваме, но не може да си отвор... откриете сметка, ако нямате адрес а, тук. Това е порочен кръг. И определено въпросната девойка е много затруднена. Тя иска да живее в Европа, но няма достъп до банка поради своите обстоятелства, именно няма постоянен адрес. Много интересен документ, изготвен от политическия отдел, с много интересни примери в тази посока. В Люксембург, например, ако не знаете местния език, може да ви откажат право да си разкриете банкова сметка. Ето още една пречка. Аз мисля, че това логично не, не, не може да се разбере. Много са подобните примери. За това става въпрос. Трябва гражданите да имат свобода на предвижване в Европейския съюз и също така не бива да се изправят срещу тази непреодолима бариера, а свободно да решават къде да живеят, къде да учат всъщност не могат да си извършват финансови услуги, примерно ползвайки единната европейска платежна система, ако нямат адрес, примерно в определена си страна. Друго нещо, което струва ми се е важно, при малко говорихме студентите. Студентите не са особено богати по принцип като прослойка, така че въпросът е колко високи могат да бъдат таксите, които банката налага, за да открие такава една сметка. Някои казват, че трябва да е безплатно, но това не може да го наложим на банките. И ако не може да са безплатни, значи таксата не трябва да е пък прекалено голяма. Мисля, че този въпрос трябва също да го обсъдим и да го уредим. В съобщението на Европейската комисия се казва също, че трябва да има една обикновена банкова сметка, разплащателна, с други думи, сметка, която е организирана така, че да може да се извършите обикновените е, плащания и сделки. Не става въпрос е, е, за а, някакви акционерни дялове, не става а, въпрос а, за а, кредит, за овердрафт, не, просто за обикновени разплащания. Това е изключително а, важна част от първоначалното предложение на Европейската комисия. Друг важен момент, който знам, че винаги много сме отстоявали този въпрос, нашата комисия. Ако имате проблем, как да решите въпроса. Ако се установи, че в дадена банка не можете да си откриете сметка, как решавате въпроса. Това са въпроси, които се свързват с альтернативното разрешаване на споровете или с колективния иск. А мисля, че за нас приемането на акта относно альтернативното решаване на спорове е особено важен, защото става въпрос, който е много важен за гражданите. Господин Майер каза по друг повод, не е достатъчно да имаш средства. Важното е да направиш така, че тези средства в практиката наистина да действат. За това искаме тези разпоредби, вече приети, да се прилагат, т.е. да имаш право на правоприлагане. Държавите трябва да дадат обаче на първо място средствата, а после да се погрижат те да могат да действат. Това е работен документ като основа за дебат. Едно нещо има, което не съм споменала още, а може би някой очаква да го чуят и може би е, смятахте, че това ще ми е първа точка в изказването. А, но очевидно това е важно. Въпросът е дали ще направим една препоръка към държавите членки и ще спрем до тук или може би е, желаем да а, приемем друг тип акта. акт. А, спомням си, мисля, поправете ме ако греша, но на предното заседание имаше, макар и не единогласие, но поне мнозинство, а, включително с докладчите всяка, в моя подкрепа. А, смисъл, аз смятам, че това трябва да е не просто препоръка, а директива, защото при препоръката държавите членки могат да направят нещо по въпроса, а може да не направят защо след като имат затруднения понякога да следват директивите, изобщо пък да следват препоръките. Защото става въпрос за една универсална, по мое виждане, услуга и за това смятам, че трябва да приемем акт, който да е задължителен, да има задължителна правна сила за държавите членки и за това смятам, че това е Въпрос, който и в бъдеще ще продължи да е важен за нас. Малко съм разочарована. През 2009 година Европейската комисия обяви, че ще излезе с законодателен инструмент по въпроса. Моя анализ, поне аз, както ги разбирам нещата, препоръката не е, задъл... не е законодателен акт с задължителна сила, доста е мека тази мярка и вчера, докато разбрах от комисара, за, той смята също, че трябва да се направи повече. От това знам, че в колегиума, може би комисара няма да успее да наложи това си виждане, но все пак ние можем да насърчим комисията, за да тръгне тази посока. И това е важен въпрос, който смятам, че трябва да обсъдим и е, решим. Това е важно, особено като се разглежда в контекста на текста. За момента става въпрос за препоръка, но казвам, препоръката и директивата не са равнозначни и трябва съответно според различната форма да се вложи различно съдържание в акта. С а, Малкълм ще отстояваме това, ще се борим а, да влезе това в а, доклада и аз съм съгласна и предполагам докладчите в Сянка също ще се съгласят. Дайте да намерим начин по член 50 и да предложим на ИКОН да имаме вътрешно парламентарно сътрудничество. Още повече говорим за банково дело. То си е, ако щете, в техните прерогативи като тематика. Но мисля, че тук водеща трябва да е нашата комисия ИМКО освен това, бих казала, че е добре да направим едно изслушване по въпроса, така ще се срещнем с заинтересованите страни, ще се срещнем с представители на академичните среди, ще видим какво мислят те, ще отчетем тяхното виждане и така ще на... Аз вече работя в тази посока, изготвям едно предложение като проект за изслушване. Това трябва да стане, разбира се, с, с докладчика сянка. И мисля, че трябва да не сме рибараки штука, т.е. орел, рак и штука, трябва заедно да влачим колата в една посока. Това е предложението ми. Значи да имаме изслушване и след него да се изготви проект доклад. Предлагам също, ако имаме достатъчно предизвестие, да работим а, в посока или на директива или на препоръка. Защото е, естествено моя проектодоклад ще е, бъде изготвен съобразно това наше е, намерение. Ще помоля да докладчите сянка да питат съответно техните политически групи как, какви са нагласите там и да работим съответно. Мисля, че тук трябва неотклонно да следваме един подход, защото това е логично и смислено. Това е моя апел към докладчиците в сянка. Иначе ще работим както обикновенно, усърдно. Целта ни е юни месец да се гледа доклада в пленарна сала. Това означава, че ще имаме достатъчно време да обсъдим добре темата с последиците, които определено са а, доста а, широки. Ще отчетем и вижданията на заинтересованите страни. И поглеждайки как стоят нещата в представената ни вчера програма на Европейската комисия, нещата си пасват добре. Господин Барния каза, че през юли предстои да се вземат още мерки в тази посака, т.е. юни, ако мине това на пленарно, той ще има представа за нагласите и становищата в Европейския парламент по този въпрос и това ще прати ясен сигнал на Европейската комисия за желаната от нас посока. И така ще решим въпроса чрез законодателен доклад по собствена инициатива. И знаете, че а, председателската конференция, а, съвет на председателите знае за проблема и се надяваме до тогава той да се изчисти. Това исках да ви кажа и за съдържанието и за предстоящата работа следващите няколко месеца. Благодаря. Благодаря за увода. Сега започваме дискусия. Преди това обаче искам да приветствам една група дами от Касъл. Те са от е, партията на госпожа Вайле в Касъл. Добре дошли. Доста просторна зала, но все пак ние ви виждаме добре, макар и от това разстояние. Мога ли аз тогава да допавя нещо? В такъв случай трябва да кажа добре дошли уважаеми дами. За мен е голямо удоволствие, тъй като аз съм а, и заместник-председател на парламентарната комисия по въпросите на жените, освен че съм от германската делегация. Добре дошли тук. Благодаря. Благодаря за вашето обстойно изложение. А, сега започваме с изказването. Първо господин Майер. Благодаря, господин председател. Еблин много подробно разгледа въпроса, съгласен съм с нея. Имаме проучване за обикновената разплащателна сметка. Това е въпрос, който аз не съм имал време да разглеждам подробно. Но най-напред трябва да решим въпроса с правомощията, правомощията на нашата комисия. Това не е банков проблем. Защото ако е банков въпросът, очевидно тогава трябва с него да се занимава Комисията по економически и парични въпроси. ЕКОН. Но според нас става дума за едно право, което отговаря на всички принципи на вътрешния пазар, свобода на движението, свобода на индивиди, индивиди на отделните лица да извършват трансгранични плащания и да се движат в, в цяла Европа и така нататък. За да може да се получават плащания, да може да се осигури движението на капитали, банкова сметка също е необходима. за да може капиталите да се движат свободно от страна в страна. Това също е невъзможно без е, банкова сметка. Значи всичко това опира до свободата и функционирането на единния вътрешен пазар. Но ще кажа, че ако е препоръка, това няма, няма, да има никаква файда. Защото е, какво ще бъде какво ще бъде минималната сума, която трябва да се вложи в тази сметка, за да се открие и така нататък. Във всяка страна е- има различни норми по този въпрос. И затова мисля, че този въпрос трябва да се реши на европейско равнище. Иначе ще остане на страните членки да действат съгласно принципа на субсидиарност. Ясна дефиниция ни е необходима на какво има право потребителят, за да може да се зачитат правилата за вътрешния пазар. Ако това изискване е задължително за банките, този въпрос трябва да се реши от ЕКОН в рамките на сътрудничеството с нашата комисия. Но основното е свободата да действаме в свободния пазар и правата на потребителя, които трябва да бъдат е, зачетени. Подкрепям ви в е, ваше намерение и моята група е, ще се постарае да се постигне споразумение с ЕКОН по този въпрос без по-нататъчни осложнения. Добре, благодаря. Сега господин Кройцман от името на господин Шмидт. Няколко забележки от името на господин Шмидт. Такава обикновена разплащателна сметка трябва да бъде достъпна за всички граждани. Защото иначе тези, които нямат сметка, се изключат от вътрешния пазар. Липсата на подобна сметка е пречка за основни социални и економически дейности, включително и достъпа до жилища искам да добавя, че ние също сме за директива, а не препоръка. Защото като се запознае човек с проучванията на основните банкови услуги, с които разполагаме, е интересно да се види, че в Люксембург не е проблем да си открият сметка бедните, но е проблем за онези, които не говорят езика докато в страни като Франция и Италия проблемите пък са различни. От това проучване това ясно личи. Оли Шмидт не говори за нормативна уредба и регулиране. Не става дума, че гражданите ще бъдат задължени да откриват подобна сметка, нито пък е, задължение на банките да дават е, някакви аванси, примерно кредит, кар... кредитни карти и подобни. Не трябва обаче да се изискват внасянето на някакви големи суми. Просто банките трябва да дадат възможност е, на хората да си открият подобни сметки. Може би трябва да изпратим едно политическо послание на бан, към банките. Защото проблемите не са само за бедните и техните права, а въпросът опира до функционирането на вътрешния пазар очакваме следващите стъпки по този въпрос. Uh, Сега госпожа Терна. Благодаря. Това е един несложен въпрос, по който можем много лесно да се съгласим и да излезем с много ясна позиция. Насърчена съм от това, което чух до тук. И ако разгледаме фактите, двама от всеки 10 европейци нямат най-обикновена банкова сметка. Само в 6 страни членки съществува законодателно уреденото право за откриване на банкова сметка. Очевидно нещо трябва да се направи за социално и финансово приобщаване на членовете на нашето общество, които в момента са изключени от редица дейности поради липсата на банкова сметка. Не става дума за кредитни карти, не става дума за заеми, става дума за най-обикновена банкова сметка. Интересно би било да се види дали препоръките на комисията от това лято ще имат някакъв ефект, защото в тях се казва, че трябва да се направи нещо до една година, т.е. до лятото на 2012. Значи ще видим дали нещата вървят. Ако не вървят, ще трябва да настояваме за нещо друго. На госпожа Гепхак мога да отговоря така. Да, колкото по- правно обвързващи са условията, които поставим, толкова по-добре. Мисля, че това е всичко, което, всичко, което мога да кажа като начало. Благодаря за свършената работа. Благодаря. Сега, моя колега, господин Фокс, ще бъде докладчик в Сянка. Той ми е оставил някои от своите бележки, които ще ви, с които ще ви запозная. Преди всичко, изискването за подобряване на условията за гражданите във връзка с банковите сметки е много важно. Необходимо е да се разграничат два елементи. Първо, общите условия за откриване на банкова сметка. Знаете, че сред 20-те най-чести оплаквания от гражданите е това, че хора дори когато, които са способни, срещат трудности при откриване на банкова сметка в чужда страна, поради изисквания за уседналост, адрес и така нататък. И, а, и трябва да включиме а, жалбите по този въпрос в нашия доклад, защото докладът на госпожа Гербхат е, е, засяга именно този въпрос. Когато се запознаем с доклада на нашия политически отдел в по-големи подробности, се вижда, че в много страни вече съществува, съществува законова уредба на този въпрос. Така че не трябва да пропускаме факта, че едно европейско е, законодателно решение може да осложни състоянието на нещата в тези страни. Господин Фокс е, ми казва, че, например, в Великобритания, където няма закон, дателна уредба, но има 16 вида обикновени банкови сметки, които са на разположение на пазара. Необходимо е да се направи оценка на въздействието какво, какъв би бил резултат от едно европейско законодателство по този въпрос? Може би трябва да помислим за някои доброволни мерки от страна на банките, без да трябва да се чака от задължително законодателство. Тоест, може да действаме незабавно по предложението. И ако това не даде необходимите резултати, може по-късно да пристъпим към приемане на законодателство, което да защити правата на потребителите по-добре. А, значи, аз, аз, аз, аз още нямам а, а, категорично мнение по въпроса за това дали трябва да имаме законодателство незабавно. Това не значи, че не можем да направим законодателни предложения. Би било интересно да чуем какво мислят представителите на Европейската комисия. Господин Филипеле, извинявайте, че не го представих. Той не един път идва в нашата комисия. Ще му дам думата малко по-късно. Това е което имах да кажа от името на групата на ЕКАРЕ. Сега госпожа Шеф Демоса, господин Рашво и госпожа Верньо Господин Дион, вие сте, разбира се, докладчик в сянка. Ще ви дам думата след това и след това ще приключим с политическите групи и след това онези, които споменах преди малко. Има ли някой друг, който иска да говори по този въпрос? Не, господин Дион. Благодаря, господин председател. Бях член на а, ИМКО точно по времето на създаването на тази комисия и аз винаги съм защитавал това прерогативите по тази тема да принадлежат именно на тази комисия. Защото виждаме, когато става дума за банки, изведнъж се включва ИКОН, Комисията по економическите и парични въпроси, когато става дума за авиолиния, Транспортната комисия, за околната среда, ЕНВИ, но с крайна сметка става дума за един и същи потребител. Когато беше създадена ИМКО, си мислех, че парламента иска един интегриран подход за потребителите. И поради тази причина смятам, че това е най-важната тема за нашата комисия. Така че поощрявам вашите усилия, господин председател, да поясните този въпрос пред други комисии. По същество искам да благодаря на докладчицата за чудесния доклад. Много балансиран подход. От една страна много ясно очертава проблематиката за онези, които искат да притежават банкови сметки, много хора идват в моя кабинет и казват, че не искат банкова сметка, искат кеш, искат пари, с които да разплащат всичко в брой, така че пък това си е тяхно основно човешко право и може би трябва да се отрази в документа, че има хора, които предпочитат да се разплащат в брой. Но така или иначе, смятам, че това е добър доклад. Също така секретарията пояснява, че това е наистина много сериозен въпрос и трябва да кажа, че възоснова на фактите, с които разполагам, изразявам съгласие с това да се изготвят препоръки. Но изглежда, че така в краткосрочен план и след оценката следващата година ще се нуждаем от законодателна инициатива по този въпрос по този начин ще избегнем социалното изключване, както и поощряване на студентката мобилност, както каза докладчика, това е много важно право. Така че подкрепям подхода, разработен от докладчицата и се надявам да мога да допринеса към нейната работа. Много благодаря. Нека сега да включим и други оратори. Госпожа Мозес най-напред. Nogle øh, rigtige og gode indledende øh, betragtninger omkring det her. Благодаря, господин председател. А, две забележки. Първо, мисля, че има смисъл тук да направим законодателно предложение. Най-добре би било да бъде директива. Защото трябва да има някакви правила, минимум правила, към които да се придържат, за да може да се гарантира всички граници на Европ... граждани на Европейския съюз да имат истински достъп до банкови услуги. Това първо. Второ, мисля, че е необходимо да обсъдим въпроса по същество. Какво значи е, да имаш реален достъп до банкови услуги? Преди всичко става дума за цената какво струва това? Има все повече банки, които дават възможност да изтегляте пари от различни техни клонове. Затова трябва да имате карта. Затова трябва да обсъдим нещата по същество какво става дума за най-обикновена банкова сметка, какви услуги тя трябва да предоставя, какво да съдържа. А, защото това е основата на това, което ще решим. А, какво значи това и как е, да предоставим тази услуга, след като един път е дефинирана, на всички граждани на Европейския съюз? Е, е, Благодаря, господин председател. Когато говоря с хора, които не са запознати с нашата работа, те често, ми, ми, често им казвам, че а, е, комисията е макроекономическите въпроси, а ние тук се занимаваме с микроекономическите въпроси. И този въпрос е именно такъв. За правата на човека. Това е елемент, който е, принадлежи в, право, към правомощията, кръва правомощия на комисията ИМКО. Не съм сигурен дали една директива е абсолютно необходима. Знам, че това е желанието и на комисара. Но дали комисара ще може да наложи тази идея в рамките на колежа от комисари? И един въпрос, който мисля, че отсъства в текста, който се предлага тук и в предложението на комисията. Не става дума само за достъпа до жилище, става дума и за въпроси за достъпа до работа. Има много хора, които са без дом, без постоянно жилище и те не могат да си отворят сметка дори в собствената си страна, тъй като нямат постоянен адрес. Но когато отидат да си търсят работа в бюрото за труда, Факта, че нямат сметка, не им позволява да получат работа. Затова трябва да се предвиди възможност за онези, които са в това състояние, да получат едно а, а, една гражданска, една жилищна регистрация, дали чрез кметството, дали по някакъв друг начин за да може да се преодолее този въпрос. Защото независимо от економическата криза, в момента, знаете, навсякъде се съкръщават работни места, включително и в банките, става дума за тяхната рентабилност. И в краткосрочен план това ще бъде ограничително условие, от конъюнктурен характер, разбира се. Затова ще трябва да работим по-енергично и да настояваме на това, което искаме от банките. смятам, че альтернативните начини за решаване на споровете са по-добри. Тук подкрепям по-скоро члена, предложението на комисията, отколкото доклада. Защото, знаете, гражданина не винаги знае на кого да се оплаче. И накрая един въпрос, който пак е свързан с постоянния адрес. Когато хора не са в своята страна, отидеши са в чужбина, било, става, става дума за студенти, било за работници, как да излезат от омагьосаният кръг. Трябва да се каже, че правото на банкова сметка трябва да бъде дадено на всички хора, които са или имат постоянен адрес в страната, или могат да докажат, че имат сериозни намерения да придобият подобен адрес ако някой има намерение да се установи в страната и може да докаже, че това е така, той би трябвало да има право да открие банкова сметка. И знам, че тук влизаме в един кръг, който е малко порочен, но по, по този начин ще решиме някои социални аспекти но ще приключа с чисто економическите въпроси за динамизирането на вътрешният пазар. Този въпрос е много важен. Той не е второстепенен, абсолютно важен е, за да можем да постигнем поощряване на растежа в единия вътрешен пазар на Европейския съюз. Благодаря. Ще бъде съвсем кратка, тъй като много от нещата вече които имах намерение да кажа, се казаха. да благодаря на Евлин за нейната работа. Съгласна съм. Изглежда, че по този въпрос имаме консенсус. Трува ми се, че е напълно естествено да настояваме. Затова това е едно основно право за гражданите да имат достъп до най-обикновени банкови услуги. Не става дума да стигматизираме е, части от нашето население. И както тук що се каза, по този начин, чрез е, банковата сметка, осигуряваме мобилността. Един стажан по програмата Erasmus естествено отива в друга страна и трябва да може да си открие сметка. И това е право, което трябва да бъде защитено с съответно законодателство това ще ни даде възможност в едно подобно законодателство да включим и правото за информация относно цената и управлението на банковите сметки. Защото много банки, и малки, и големи, техните разпоредби и техните правилници са една джунгла. Потребителя трудно може да се оправи в нея. Няма нито, нито прозрачност, нито достатъчна информация. И дори когато ги има, в един даден момент банката решава да направи нещо, което не е било предвидено. Някои е, страни, знам, са солидарни със своите банки, но трябва да се осигури реципрочност. гражданите да имат право да се информират за това как да действат и какво включват техните сметки. Thank you. And now... Благодаря. И сега господин Майер иска да каже още нещо. И господин Кройсман също. Благодаря, господин председател. Това, което казахте по-рано, Тук въпросът е дали да искаме регламент веднага или трябва да позволим на банките, по-скоро на държавите членки да решат. Това е един доста труден въпрос. Разбира се, ако банките доброволно правят това, би било най-добрата ситуация. Но според мен ще стигнем прекалено далеч, ако кажем, че ще принудим всяка банка, независимо под каква форма е тя, че те са, да предоставя банкова сметка на всеки потребител. Защото понякога те работят само с предприятия или са малки, местни банки. Наистина не можем да регулираме всичко това. Това е в прерогативите на държавите членки. Те трябва да решат как точно да оперира банковата система. Понякога имаме банки, които частично се притежават от държавата с частично държавно участие, така че не можем да принуждаваме всички банки да спазват едно и също поведение тук. Така че трябва да настоя тук да, да не прилагаме някои силови разпоредби, да не принуждаваме банките да спазват някои разпоредби, тук нямаме ситуация на монопол, която да изисква от нас налагането на такива мерки. Наистина, тук става дума за решение от страна на държавите членки. Що се отнася до самите подробности, до самите детайли, тук трябва да се приложи принципа на субсидиарност. Нека да погледнем минималните стандарти и минималните изисквания. Чудя се как да подходим по този въпрос. Определени компоненти могат да бъдат факултативни, например трансферите от една страна в друга страна, банкова сметка в друга сметка. Това трябва да е задължително, наистина, прехвърлянето на средства от една банкова сметка в друга, защото тук става дума за получаване на заплати, на надници, заплащането на услуги. Това са минималните изисквания и тук трябва да се спре, според мен. Благодаря, Мартин Кройцман. След това. Напълно съм съгласен с това, което беше казано току-що. Нека само да добавя защо е толкова важно да разполагаме с банкови сметки. Правата за интелектуална собственост, която погледнем eBay, виждаме, че има процедури по PayPal – които означава, че в крайна сметка, в края на месеца, вие получавате фактурите и трябва да разполагате с банкова сметка. Това е проблем на вътрешния пазар заради доверието в eBay. Виждаме, че голяма част от населението не използва тази платформа. Това означава, че нещо трябва да се направи по този въпрос. Да, разбира се, принципа на субсидиарност е много важен. Не можем да принуждаваме банките. Нуждаем се от фундаментални принципи, от някакви минимални изисквания. Това е така. Разбира се, очевидно не можем да принуждаваме банките да дават овердрафт на хора, които не могат да сплащат своите кредити. Това не може да бъде а, постигнато някой спомена тук и теглянето на пари от банкомати. Наистина трябва да е възможно, трябва да се дава тази възможност да се теглят средства, трябва да се избягва дискриминацията. Трябва да се предоставя и информация на потребителя, защо, да речем, за тях не е позволено да изтеглят определена сума пари. Благодаря и госпожа Вайлер сега. Да, ние сме съгласни с целта. Независимо дали банките ще са достатъчно чувствителни да разберат какво е необходимо за вътрешния пазар, нещо, което, така, към което изпитвам известни съмнения. Сега, като разгледам становището на парламента. Има 12 държави членки, които разполагат с национално законодателство по тези въпроси и 15, които вече от известно време са в ЕСЕ, не разполагат с никакво законодателство в тази връзка. Като вземем предвид това, наистина виждам, че някои държави членки не разбират, че сме вече в 21 век и трябва да налагаме натиск, за да може да се свършат определени неща, за да се постигнат определени цели. 15 държави членки не са постигнали никакъв прогрес. И това, че ние подлагаме тези държави на натиск е индикативно. Те трябва да разберат, че трябва да се ориентират към бъдещето. И господин Кройцман и останалите колеги трябва да си помислят по този въпрос. Вие казахте също така, че се нуждаем от определени компоненти, от други не. Нека да изчакаме да видим какво ще стане по време на изслушването. Тогава ще поканим представители на банковия сектор. Те ще ни кажат защо нищо не е станало през последните три години в, този, в тази област. И а, също така трябва да говорим с държавите членки и с съвета, които да ги оговарят да се държат прилично. Просто не виждам как може 15 държави членки да нямат никакви правила в тази област. И не мога да разбера как те не разбират, че не може така. Тук трябва вече да се решава как да се прилагат съответните разпоредби, но трябва правилата да бъдат задължителни за всички. Благодаря. Мисля, че проведохме тук доста обширни дебати. Сега ще изслушаме комисията, след това госпожа Гепхарт ще обобщи накрая и може би аз ще имам последната дума, защото не трябва да забравяме технологиите как се развиват тук. Винаги имаме сега напоследък развитие към електронните разплащания и тук ставаме дума и за електронната сигурност. Особено в много развиващи се страни сега най-напред първият достъп до банкова сметка е през мобилния телефон, защото чипът в GSM може да се използва и като източник, като начин за изтегляне на кредит. И мисля, че част от проблематиката за универсалния достъп до комуникации измества до някъде проблематиката, че а много хора нямат стационарна връзка вкъщи. Всъщност тази разплащателна сметка е така начин на комуникация за тези хора, които разполагат с ограничен в ограничени средства. И мобилните телефони са много мъдър начин за процедиране в тази област и за младите хора обикновено това е първия начин да управляват своите средства чрез мобилния си телефон и разплащателните сметки. Така че ние не трябва да забравяме, че може би до някъде трябва да сме известни, но до известна степен прескриптивни, прескриптивни по този въпрос. В следващите 5 години технологията ще се промени значително. В същото време обаче ние не трябва да избягваме от услугите, които се предоставят и господин Рошфорд спомена това, че нашата комисия разглежда всичко, което е свързано с економически интерес на потребителите и това е основополагащо значение за потребителите както и универсалния достъп до услуги. Следователно, достъпа до банковата сметка означава и универсален достъп до услуги и до економически услуги. А сега, господин Пале, ние ви помолихме да да ни представите оценката на въздействието. Може би сега да ни кажете дали сме допринесли за работата на комисията, дали са се доразвили становищата на комисията в сравнение с предишното ви предложение към нас. Благодаря, господин председател. Имам да направя някои общи забележки на този етап. Преди всичко комисията е много доволна, че Европейския парламент поема инициатива по този деликатен въпрос за в името на правата на гражданите и за по-добро функциониране на вътрешния пазар. Резултатите от изследването, за което споменахте, ни интересуват много, защото не липсва обективна информация по този въпрос. Значи вече направеното е много важно. Колкото до календара, който предлага госпожа Гепхард за юни 2020 година, е уместно, тъй като тогава ще имаме достатъчно информация, за да може да направим съответната препоръка. Нещо, което вече сторихме през юли миналата година. Благодарим за този дебат. И ако препоръките не са достатъчно плодотворни, ние ще поемам работата от там нататък, но искам да благодаря на госпожа Гепхат и на всички, които са работили по този въпрос. Благодаря на всички, които се изказаха днес. Ще продължим да сме готови да работим с вас по този въпрос. Много благодаря. Много благодаря за това, че отново сте сред нас и следвате работата, която извършваме тук в тази комисия. Също така аз благодарна, че разбираме докъде стигат и вашите проучвания. Госпожо Гепхарт, за да приключим дискусията. Благодаря, господин председател. Ами, още веднъж, според мен е важно да гарантираме, че гражданите имат право на достъп до обикновена разплащателна сметка. Не говорим за задължения, които да се вменяват на банките. Мисля, че изразих това свое становище в стъпителните си слова. Исках да кажа, че всеки, който желая да има сметка, трябва да я има. Останалите, които не искат да имат банкова сметка, няма да имат такава, защото това е тяхно основно право. Въпросът е тези, които искат да имат достъп до обикновена разплащателна сметка. Благодаря на всички, на моите колеги, на Робер най-вече за предложенията по отношение на работните места, на заетостта. Това са предложения, които определено ще включа в своето становище. Имаме много причини, по които да гаранти... заради които да гарантираме достъпа на гражданите до такива сметки. В, в началото също така казах и, че не очаквам от банките да правят това. Това е работа на държавите членки и възможност за държавите членки да взимат свои собствени решения и да видят как желаят да организират всичко това. Не искам обаче само едно задължение. А, всъщност бих искала да се включи само едно задължение държавите членки да направят нещо по въпроса. И ако само излезем с препоръка, те нищо няма да направят. Това го знаем от опит. Няма смисъл да проявяваме наивност по този въпрос. Нека да видим предишния си опит. Да погледнем и директивите, които не са влезли в сила на време. Това вече е проблем камо ли пък някаква си препоръка. Когато излезем с препоръка, вече виждаме какъв сценарий ще се разиграе. И както чухме вече, има 15 държави членки, които нямат такива задължения. Германия е най-голямата страна в тази група. Ако погледна цифрите, броя на хората, които са имали затруднения при, при откриването на банкова сметка, средни стойности за Европа, говорим за 15% от населението, мъже и жени, които са се изправили при такива проблеми. Това е огромен брой, много повече, отколкото очаквах. И като вземем моята страна, Германия, като пример, 7% от лицата над 18 години, т.е. от жителите на Германия над 18 години, 7% от тях са имали проблеми при откриването на разплащателна сметка. Не е добра тази ситуация, трябва да направим нещо по въпроса. Най-лошо е в Румъния 39%, в Кипър 27% от хората не могат да си открият разплащателна сметка. Наистина това е сериозен проблем. Трябва да гарантираме, че гражданите и на тези страни, и на всички останали държави членки имат достъп. Всъщност Холандия са отличниците, при тях само 3% от населението са имали такива проблеми. Но, както знаем, там администрацията и въобще всички институции са много дружелюбно настроени към гражданите. И разбира се, има някои въпроси, които ще подлежат на обсъждане както и че имаме някои патови ситуации, при които ще трябва да се провеждат по-задълбочени дебати. Разбирам, че ще стигнем и до такива ситуации. А, може би трябва да повторя нещо казано от Криста или от Барбара, не съм сигурна. А, нека да не използваме като изходна точка това, което не искаме да постигнем, а да а, се възползваме от това, което можем да постигнем, какви средства, какви начини имаме за постигане на тези резултати, на тези цели. Мисля, че това е подхода, който ще ни доведе до най-сериозен успех и да се надяваме, че ще успеем да го постигнем. Също така си отбелязвам, че по отношение на политическите групи, които се изказаха до този момент, всички с изключение на една, казаха, че искат да видят този документ под формата на директива. Радвам се, че имаме една такава обща основа. Сега, господин председател, аргументът приведен от господин Фокс, който каза, че това ще означава забавяне. Т.е. ако ние не излезем с препоръки, това ще означава забавяне. Аз мога да кажа точно обратното. А, мисля, че ако сега а, говорим за препоръки в някакво необозримо бъдеще за директива, така ще загубим време. Нека да направим директива веднага, защото по този начин ще спестим много време. Така или иначе проблемите съществуват. Така че, опасявам се, не приемам този аргумент kohärent е, in der Politik. Also das, dem е, kann това според мен просто няма смисъл в отношение на политиките, които разработвам. Извинявай, Малкълм, Обикновено е обратно обратната ситуация. Не, решаваме проблема, когато се захванем направо с сърцевината на проблема. Затова това е моето предложение. Нека да започваме веднага да работим. И ако започнем работа веднага, ще можем да навлезем и в сърцевината на проблема по същество. Сега, средствата за плащане чрез мобилни телефони. Наистина чудесни приложения, чудесни. Но за да имате такова приложение, ви трябва разплащателна сметка, независимо какво е приложението, дали, дали чрез платежен документ на хартия или чрез чип на мобилния си телефон. В крайна сметка, за да правите това, ви трябва разплащателна сметка. Малком, ти си инженер. Знам, разбира се, че ти проявяваш голям интерес към всички тези нови приложения. Следиш така изкъсо развитието на технологиите, но в крайна сметка така става дума за разплащателна сметка. И пак казвам, 15%, 15% от населението на Европейския съюз не може да се възползва от тези чудесни приложения. Защо трябва да са изключени? Разбира се, като приемам, че те искат да използват такива средства. Говорим за 21 век. Да, наистина, иновации, технологии и всичко това е чудесно, но трябва да гарантираме, че всеки, който иска, има достъп до тях. И сега, за да обобщя, господин председател. Достъп за гражданите до обикновена разплащателна сметка. Това е право на услуга което гражданите очакват. Това е универсална услуга. в наши времена това не е изключение. Универсална услуга, това е моето послание. Универсална услуга, което означава, че всеки трябва да има възможността, не задължението, а възможността, ако желаят, да използват, да се възползват от това. Така че, ако а, човекът иска да се възползва от тази възможност, трябва да има а, такова право. Да, разбираме какво казвате. Минимални стандарти, минимални изисквания, минимална хармонизация. Аз съм за това. Като говорим за хармонизация, се оставя много място за маневриране на държавите членки. Знам, че банковите системи са различни, правилата, законите са различни и потребителите са различни. Например, във Франция се плаща много с чекове. Германия никой не използва чекове вече. Това просто не съществува. Говорим за култура. Добре, ако го на държавите членки, добре. Дали те искат всички банки да отговарят на тези условия, ще си подбърят няколко банки или само една банка, няма значение. Мисля, че това трябва да се остави на държавите членки. Не смятам, че това е нашата работа да им се месим крайна сметка е това, за което аз се боря, е да гарантираме правата на всички граждани. Сега, правото на разплащателна сметка за лица, уседнали в определена държава, според мен, трябва, когато има постоянен адрес лицето в някоя държава членка, то трябва да може да има право да си отвори разплащателна сметка в тази държава, защото тук говорим за единен пазар. Говорим за Европейския съюз за нашите граждани. И това право, трябва да е гарантирано. Аз имам банкова сметка във Франция, въпреки че от известно време не живея там. Получих разрешение да си открия сметка, защо пък други да нямат такова право. Може би трябва да се направи такова правило за членовете на Европейския парламент. Или това ли искате, господин Рошфор? Сега няма да стеснявам проблематиката, разбира се. Проблемът възниква и защото в тази конкретна област нямаме истински вътрешен единен пазар, нито пък за услугите, защото ако се отвори разплащателна сметка в страна, която не е членка на Европейския съюз, това е проблематично. Не смятам, че тази директива или регламент не е подходящия, е подходящия инструмент за разрешаване на този проблем. А това е отделен проблем, за който ще трябва да обсъдим отделно. Знам, че ще стигнем всякакви проблеми с икон, защото тук говорим и за единия пазар, и за банковата система. Но така или иначе, искам, се стремим към едни и същи цели. Ако искаме единен пазар, ако искаме Европейски съюз за гражданите, ще трябва да разгледаме и тази проблематика. Нека да споделя още нещо за вас като заключение за микроекономиката. Гражданите, тук говоря най-вече за Германия, защото познавам тази страна добре, гражданите все повече и повече остават с впечатлението, че Европа е съюз на пари, на економика, на валути. Винаги става дума за пари. И чрез този доклад трябва да докажем, че това е Европа на гражданите. Към това се стремим тук. И ето защо е толкова важно за нас да гарантираме, че сме водещата комисия, а не да е икон, защото винаги се казва Европа на финансите, на парите, на економиката. Не това искат гражданите. Гражданите искат Европейския съюз, който е за тях и да предоставя услуги за тях. Това беше последното, което исках да кажа. Проведохме много богати дискусии днес. Благодарен съм, че не стигна времето да обсъдим всички тези въпроси. Всички проявяваме интерес към темата, така че трябва да работим целенасочено, трябва да привеждаме съответните аргументи. И е, вие трябва да обсъдите въпроса с господин Лена и така нататък. Мисля, че и знаеме как се взимат решенията по политически групи. Важно е какво ще кажат представителите на политическите групи. И госпожа Гепхард наистина е много добре да се представи съответната обосновка, която тя ще представи на своята политическа група и вече ще се разпространи на останалите политически групи. Според мен това би била една полезна работа и господин Майер. Също така, много ви благодаря за всичко. Е, господин, господин Пелие, очакваме последващата работа по този въпрос. През следващата година, независимо какво ще стане, ще работим заедно с ИКОН, това е ясно. Сега ще приключа заседанието сутрешното. Само ви припомням, че този следобед имаме важно изслушване по доклада на господин Кройстман за правоприлагане, осъществявано от митническите органи по отношение на правата върху интелектуалната собственост от 3 до 6,5. Сигурен съм, че всички вие ще се върнете за това изслушване, да имаме силно представителство на комисията. Имаме много оратори за, тази, за този следобед. Утре ще имаме изслушване по европейската стандартизация и ще започне в 9, от 9 до 12.30 и след това ще заседаваме и след обед. Благодаря ви, че бяхте с тази сутрин.